No, no, yeah, but I mean, uh, you can be a little bit late. okay. Eh, buenos días. Vamos a empezar la reunión de la Comisión de Pesca. Espero que todos hayan... Добър ден. Започваме заседанието Риби. Надявам се всички да имате а, картите си за гласуване. Предвидели сме доста гласуване за днес. Започваме по дневният ред. И нека да кажа, че госпожа Патрао поиска девета точка да бъде разгледана веднага след гласуването, защото тя трябва да отиде и да присъства на заседанието по транспорт. Ако нямате забележки, ще направим така и ще започнем с точка 9 веднага след гласуването. В такъв случай можем да счетем дневният ред за прият. Това заседание се излъчва директно по уеб веб мрежата на парламента. Започваме с одобрение на протоколите от заседанията 25 и 26 януари и 1 февруари. Ако нямате забележки, днес и утре по време на заседанието считаме тези протоколи за приети. По точка 3, съобщение на председателя, нямам нищо като съобщение. И сега пристъпваме към точка 4, първото гласуване за днес. Правила за внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, бодлокожици, ципести, морски коремоноги и странични продукти от тях. Аз съм докладчик. Знаете, че вече сме дискутирали по тази тема много пъти и проблемът е за правното основание. Бихме могли да последваме становището на правната служба и на политическата комисия, които подкрепиха изменението на правното основание. Следователно, трите изменения, които ще се гласуват днес, са свързани с това правно, с изменение прав, с, на правното основание. Така че искам да предложа за гласуване амблок трите изменения. Моля, гласувайте. Е, се cierra la votación. Край на гласуването. 18 души са гласували. 18 за. Какво става? Някакъв проблем ли има? Пита председателката. А, вие нямате картата си. На, това не е добре. Ще, това ще осложни гласуването. Добре. Значи 20, 18 плюс 2, които нямат карти. Добре, в такъв случай гласуваме цялото а, законодателно предложение. Моля, гласувайте. Кой е за? Край на гласуването. Двадесет гласа за, от 20 гласували, приема се. И сега подлагам на гласуване а, предложението за законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласували, 20 за можем да пристъпим към следващата точка. Доклад на господин Капала Сантос. Протокол за определение на възможностите за риболов и финансово участие между Европейския съюз и Съюза Коморски острови. Този доклад е подложен на процедурата за становище. Няма забележки. Ние трябва да изкажем нашето становище по доклада. Господин Капел Сантос, искате ли да кажете нещо? Не. В такъв случай ще гласуваме. Нашето становище, моля, гласувайте. Край на гласуването. Сега. 20 души са гласували, 17 за, 2 против. А сега, моля, гласувайте законодателната резолюция. Край на гласуването. A ver, son eh, 20 votantes. 10... И така, 18 за, 2 против. Приема се. Поздравление на господин Капел Сантос. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Става въпрос за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 Агенция на общността за контрол и рибарството. Господин Галахър е докладчик. Господин Галахър, искате ли да кажете нещо? Не. Добре, можем да пристъпим към гласуването. Има едно изменение на параграф 3. Моля, гласувайте. Гласуваме по изменението. Изменение 1. Край на гласуването. 20 гласували, 20 за. Моля, гласувайте сега цялото становище, проекто становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласували, 20 за. Така че единодушие за господин Галахър. Поздравления! И така, сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред, а именно... А, извинете, не седма, поправя се председателката. Бяхме решили да разгледаме веднага точка 9, а именно програма за подпомагане по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика на госпожа Патрао Невес. Така, това е по член 50. Имаме асоциация заедно с Комисията на транспорта. Давам думата на госпожа Патрао. Моля, госпожо Патрао, имате думата. Bom dia, Sr. Presidente. Posso então começar? Penso que já está tudo. Добър ден, колеги госпожо председател. Надявам се, че вече мога да започна, след като се поутиши залата. Моля ви, тишина, казва председателката. Няма въобще да можем да чуем госпожа Патрао. Моля. Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратка забележка. Аз не поисках сама да се промени този дневен ред. Секретарията поиска. Ам, аз не ги възпрепятствах, но идеята не беше лично моя. И така, какво ви представям тук днес? Представям ви едно проекто предложение за по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика и искам да ви напомня, че през 2006 година комисията публикува зелен, Зелената книга за своята интегрирана морска политика. И това е същността на тази политика. Идеята беше да имаме един а, интегриран подход в тази насока, за да оптимизираме устойчивото използване на морските ресурси. Тази политика се дължи на предположението, че имаме много начини да се управляват толкова разнообразни ресурси и проблеми. Този многостранен подход а, не говори само за рибарите и за традиционният сектор или пък за смесен сектор на риболов транспорт, но също така и за чисто а, екологични проблеми, например екологични паркове, аквакултури, които се намират близо до брега и така нататък. И също така как да се прилагат новите достижения на технологиите за опазване на ресурсите. Така че имаме един такъв смесен подход, един мултиаспектен подход, който започна да се развива от 2007 година. Документът който съм изготвила, представя два основни, две основни линии на действие. От една страна използване на по-качествен на транспорта, на морските ресурси и една друга ос, която говори за установяване на управленчески структури, които ще гарантират правилното прилагане на тази политика. И неотклоняването от нея. Така че трябва да решим, трябва да кажем, че всъщност риболова тук не се изключва от интегрираната морска политика и че имаме също така една, трябва да имаме една по-проактивна роля в това отношение. Другата причина за изготвянето на този доклад е, че всъщност една такава интегрирана политика дава допълнителни предимства на риболовния сектор благодарение на нея ние ще можем да изградим едва ли не ам, един профил на риболовната политика за в бъдеще. И ако погледнем ролята на риболова в една такава интегрирана политика, не можем да не отчетем неговите специфики и как те засягат директно морските ресурси. Трябва също да признаем интегрираната морска политика като основен стратегически приоритет за Европейския съюз. И именно в този контекст настоящото проект проекто регламент бива изготвен. Именно за това искам да кажа, че след като сме поискали подсилено сътрудничество с комисията, а не само с транспортната комисия, това означава от своя страна, че имаме повече отговорности. Комисията се съгласи да осъществим такова сътрудничество. Разбира се, ние сме доволни. Имахме първа размяна на становище с, между нашата комисия и комисията през януари. Това е много важно. И то не само за този документ тук. Не само даже за тази политика, не само защото риболовът има специална роля в интегрираната морска политика, но също така и защото имаме един прецедент, <coughs> който е много важен за бъдещето например, ние да имаме еднаква отговорност и еднаква роля с комисията. Що се отнася до измененията, бих казала, че имам три основни забележки. Първо, доколкото аз лично съм запозната, исках да имаме по-организиран и по-хармонизиран документ. Нанесох няколко промени в тази насока. Може би като погледнете измененията, ще помислите, че са твърде много а, и че има твърде много добавки. Но идеята беше да се преорганизира документа, така че той да стане тематично структуриран. Особено, що се отнася до членове 2, 2 и 3. Там става същинската преорганизация на текста. Аз лично взех възможността, възползвах се от възможността в тези изменения, както вече казах, да подсиля текста и да го преорганизирам, доколкото е възможно. А също исках да добавя, например, когато говорим за партньорски споразумения с трети страни, мисля, че тези споразумения могат да бъдат много добър начин да ам, въведем в нашите партньори съответни, същите цели за устойчиво развитие. И вторият основен аспект на текста е, е финансирането. Цифрата от 50 милиона евро беше променена – не става въпрос за голяма сума пари, но все пак е достатъчно добра. Зависи и употребата и е зависи от обстоятелствата. И мисля, че ще бъде разумно все пак да увеличим тази цифра. Най-важното тук е да знаем откъде идват тези средства, за да сме сигурни, че ако възникне някакъв проблем, тези средства няма да бъдат оттеглени веднага и прехвърлени към други фондове. Другият проблем е свързан с делегираните актове. Мисля, че имаме възможност, голяма възможност, която не бива да пропускаме. Европейският парламент има право да се възползва от делегираните актове. Тук това беше направено това беше решено в първоначалното предложение, което виждате тук пред себе си. Тоест, ние имаме правото да вземем правно становище за това как ще се гарантират делегираните актове. И трябва да го направим. Това е което имам да кажа и съм готова да отговарям на вашите въпроси. Примерно, primer lugar, señor Antinor. Господин, господин Антинар. Госпожо председател, въпросът е следния. Аз просто исках да му отбележите, че съм тук, за да мога да гласувам. Не, че искам да взема думата по някакъв въпрос. Сеньор Милана. Господин Милана. Госпожо, госпожа или господин. Колегата Патрао Невес извърши отлична работа. И наистина успя да даде един много по-голям обхват и дълбочина на този дебат. Разбира се, този проблем касае нашата комисия, но касае също така и комисията по транспорта и ние работихме в тясно сътрудничество двете купици. Аз съм съгласен с повечето от неща, казани от госпожа Патрао Навеш, но искам да направя и няколко забележки не по самия доклад, а по измененията. Струва ми се, че на места можем да отбележим някои противоречия – или аз не съм разбрал достатъчно добре, или просто нещата не са достатъчно ясни. Сега тук навсякъде се споменава а, понятието или думата океан, а не море. мисля, че по-добре е все пак да говорим за море. Знаеме, че фасадата на Португалия е на Атлантически океан, но е, съществуват, но от другата страна пък е Средиземноморието. Така че в 4 е, или 5 изменения просто би трябвало да замениме думата океан с думата море. Съгласен съм с е, предложенията, свързани с е, такси или данъци, че трябва да се включи интегрираната, интегрирания риболов, но също, същевременно времено не трябва да преразглеждаме и да преформулираме целия правилник. Е, защото ако, ако решиме да го направиме, то, то това трябва да стане в вертикален в план. Сега някои забележки по изменение номер 16. Става дума за програми които не са включени. Просто обосновката е недостатъчно подробна, струва ми се. В доклада се посочва необходимостта и значимостта на международните отношения, но в изменение 18, 19 и 20 на практика е, сме заличили всичко свързано с международните е, отношения. А в Средиземноморския басейн, в Средиземно море, без едно без едно задълбочено сътрудничество никога не можем да постигнем интегриран риболов, защото от една страна имаме седем държави членки на Европейския съюз, но и много съседни страни, които не са членки. Така че ако няма задълбочаване на това сътрудничество, ако няма задълбочаване на политиката на добросъседство, просто всичките наши действия се оказват безмислени. Така че не става дума само за отношения между Сицилия и Марокко, например, но става дума и за отношения с страните по а, брега на Адриатическо море, там са държави членки като Италия, Словения, но също и Харватия, която все още не е държава членка и всичко това в Адриатическия басейн. Така че невъзможно е да създадем истинска интегрирана политика, ако нямаме задълбочено сътрудничество и ако не разполагаме с необходимите ресурси. Още веднъж подчертавам, че нашата колега е извършила отлична работа и на практика няма изменения. Самия документ на комисията е балансиран и още една забележка, свързана с приложението към доклада. Значи тук се споменава сумата от 50 милиона евро. Комисията предлага тази сума да бъде включена в приложението, а не в самия правилник, защото после правилника би могъл да бъде изменен едностранно от страна на комисията. Ние обаче трябва да настояваме сумата да бъде свързана с съдържанието на отделните членове. Така че ще предложа изменение в този смисъл. Тоест, включване на една част от приложението в основния текст. Знам, че комисията по бюджета вече е обсъдила подобно изменение и е, моето изменение ще бъде подкрепено и с изменение от Комисията по бюджета. И още една бележка. Аз исках да, пред, да про, про, проведеме това обсъждане малко по-рано, защото трябва да присъствам на заседанието на Транспортната комисия, така че извинявайте, колеги. Е, простете Простете, аз разбрах, че промената в дневния ред е по желание на госпожа Патраош. Нищо, що ме по желание на господин Милано, това не променя нещата. Аз съм тук, госпожо председател. Тук ще си бъда, госпожо председател. Благодаря го. Госпожо председател, бих искал първо да благодаря на Мария за отлично свързаната работа по този твърде значим въпрос за отделните държави членки, за отделните региони. Самия аз съм от региона Бретан, където основната дейност е свързана с морето и ние сме тясно свързани с тази дейност. Но тези територии, тези дейности не трябва да бъдат разглеждани само като морски дейности, а да ги свържем и с различните дейности, свързани с териториалното и регионално развитие. И за това за, за, за това благодаря на колегите, които подкрепиха моята стратегия, стратегията, която представих за Атлантическия океан. Атлантика е океан, а не море. Тази стратегия ще раз, развие и ще задълбочи синергията между всички дейности, свързани с море, океан и развитието на е, териториите и регионите. И бих искал да подчертая, че е необходимо да направим списък на приоритетите на различните морски басейни, за да можем да определиме какви ще бъдат средствата, които са необходими и по какъв начин ще разшириме морските измерения на тези региони и територии в Европа и е, извън Европа Знаете, че все повече и повече е, вятърната енергия и съоръженията за вятърна енергия офшор ще имат е, ще придобиват все по-голямо и по-голямо значение, особено предвид последните развития на нещата извън Европа. Е, също времено аз Приветствам разнообразието и разширяването обхвата на различните проекти, свързани с развитието на, на тези дейности, морски и аквакултура. Но се надявам че това становище, за разлика от миналия път, където всички го чуха, но ни всички го изслушаха, но никой не го чу, този път това становище ще бъде чуто и ще бъде взето предвъд. Благодаря, господин председател. Благодаря на Мария за отличния доклад. Радвам се, че това становище бе разработане в рамките на разширеното сътрудничество, защото в, в миналото по тези становища беше даден а, така превес на комисията по транспорт, а решенията са от огромно значение за целия Европейския съюз и решенията, които ще се отразят върху ежедневието на нашите рибари, трябва да бъдат подробно обсъдени. Така че в изменение 2 на Мария за по-добро интегриране се казва, че трябва да се създаде е, система за взимане на решения, която да е последователна, интегрирана и така нататък. Много ви моля, говорете в този микрофон, защото не се чува това, което казвате, а не в моя. Така, от опит знам, от моя опит в Обединеното кралство знам, че когато се упражнява голям натиск върху, върху самите рибари и рибарската общност с цел опазване на околната среда, без предварително да бъдат проведени консултации с тази общност или когато се се извършат широкомащабни инвестиции, офшорни в областта на енергетиката, пак без да се извършат предварителни консултации с тази общност, на, на практика техните права се нарушават и се разрушава цялата, цялата тъкан на този отрасъл. Така че трябва да имаме координирани политики, трябва да имаме предварителна консултация, трябва да, трябва да, трябва да се направи един подробен анализ на съоръженията, вятърните турбини, които се разполагат офшорно, защото те, те, те струват милиони и милиарди и ги наричаме новия зелен Иерусалим. Но е, от, от, е, от, от друга страна, тяхната ефективност е, обикновено не надхвърля 20% от общия капацитет. Какво означава това? Това това означава, че просто се е, разходват, разпиляват средства, като същевременно се отнемат е, огромни е, територии, морски територии от дейността на нашите рибари. Е, знаете за остров Цайер в, по, брег, по брега на Шотландия, само на, на 6 км от е, шотландските брегове се се разположиха вятърни трубини и се отне дейност на е, много е, рибари без, пред, без е, предварителни консултации. Така че е, нека в името на стратегия 2020 и в името на Зеления Иерусалим да не е, пренебрегваме и да не казваме, че рибарите, рибарите нямат никакво значение, че този отрасъл няма никакво значение. А, така че трябва да се, да, да се помисли по-скоро по, по дали да не се развива, примерно, енергията на морските вълни и други видове въл, е, енергия, Така че защото ако продължаваме така, наше, нашето електричество, цените на тока ще се увеличат три пъти, като и хората не, не знаят това. Така че аз наистина благодаря на докладчика, че наистина е наблегнала на този аспект и за в бъдеще трябва много да се настоява интересите на нашите рибари да не бъдат отхвърлени с лека ръка, а напротив да се наблегне на тях. Ja, danke. Благодаря. Аз приветствам доклада с предложените към него промени. Е, трябва засегнатите страни да имат право на мнение. Не трябва да забравяме, че това, което а, е, беше казано до сега, че трябва да се използват пространствата между отделните е, региони. И а, защото ам, рибните запаси не могат да бъдат стационирани на едно място, не могат да бъдат оградени. Също така е важно да се вземе предвид при финансирането от една страна откъде ще дойдат тези пари, от там където идват и исканията за изпълнението на тази политика или и на второ място да се влеят там, където има нужда от тях. Зелената тенденция е много модерна в момента. Има нови тенденции, които трябва да бъдат подпомагани, за да не се окажат е, губещи. Също така трябва да се е, вземат предвид и делегираните правни актове, при сътрудничеството с трети държави трябва да имаме предвид, че моретата не се използват само от Европа, но винаги може да се стигне до конфликт с трета държава. Ето защо трябва да се сътрудничи с тези държави, да не се стига до конфликти и всички аспекти да бъдат разяснени. Господин Лавин. Госпожа Лавин, аз също искам да благодаря на докладчика за нейната отлично свършена работа. Всички коментари направен господин Стивенсън. Да, смятам, че е, е заложена една идея в тази интегрирана морска политика за това, че да се акумулира ефектите върху използването на морските ресурси, тяхното използването по възможно най-устойчив начин. Също така да се привлече обществеността а, на наша страна. Да, А, аз разгледах изменение седмо и изменение седмо от транспортната комисия което казва, че цел на ИМП се е, обаче раздвоява. Транспортната комисия има една формулировка и госпожа Патрао има друга формулировка. Казва се, има препратка към програмата Основната цел е да постигне максимизиране на устойчивото използване на моретата и океаните, като същевременно не излага на риск ръста на морската економика и крайбрежните региони. Също така трябва да има международно сътрудничество. Аз чета изменението от Транспортната комисия. Аз на госпожа Падал се казва да се постигне максимизирана устойчивото използване на моретата и океаните, като същевременно не излага на риск ръста на морската економика и крайбрежните региони. Въпросът ми е, Написано ли е някъде е, каква е целта на интегрираната морска политика? И смятам, че формулировката на госпожа Патрао, според мен е прекалено, как да кажа, прекалено голям компромис предлага тази формулировка за ем, използване на моретата и, окуа... и океаните. Всъщност, каква е целта, госпожо Патраун? Това не разбирам. А, що се отнася до 50 милиона евро? Знае ли докладчика откъде ще дойдат тези пари или това е просто един общ въпрос, въпрос от общ характер, откъде ще дойдат тези средства? Благодаря ви. А, господин Краварчик има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да изкажа моята подкрепа към този доклад. Госпожа Патрел е, спомена още преди това, че този доклад е от изключително важно значение както за нашата комисия, така и за парламента, така и за Европейския съюз. Липсваше ни една интегрирана морска политика и във всяка държава има примери за това колко важно е да има такава политика по отношение на економическите а, въздействия и последици. Тук искам да се позова на това, което а, казва докладчика, а именно предложените изменения. И те променят цялата структура на доклада. И сега ние а, е, трябва да изготвим едно общо мнение и да го а, е, дебатираме с а, е, транспортната комисия. Това си е трудна битка, защото не, не съм сигурен, че транспортната комисия ще е готова да направи компромиси така лесно. О, особено измененията, които идват от нашата комисия. Ние знаем, че винаги е било трудно да бъде чут гласа ни. Аз още веднъж искам да изкажа ам, моята подкрепа към доклада на госпожа, ам, пара... госпожа Патрао. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря госпожо председател. Искам да направя една забележка, едно уточнение. Относно 50 милиона евро, знаете, че аз съм докладчик сянка в бюджетната комисия по този доклад. Тези 50 милиона идват от рубрика 2 за селското стопанство и селско-стопанското развитие. Искам да кажа, че направихме едно изменение, така че тези 50 милиона да не бъдат включени в приложението, а в самия регламент. Това е първата ми забележка. И втората ми забележка е, че ние също внесохме едно изменение, което а, има за цел да даде правно основание на тази интегрирана политика след 2013, защото доклада говори до 2013, а въпросите относно бюджета се поставят за след 2013 година. И а, съответно това изменение ще бъде гласувано в бюджетната комисия след а, тази седмица. А, Относно вятърните паркове, които са в морето, мисля, че в доклада ясно беше посочено, че е, според тази интегрирана морска политика ще се търси начин за съвместно съществуване на вятърните паркове с риболова, а не да правим сблъсък. Аз лично идвам от един сектор, казвам го също така и за оратора на трибуната, а, идвам от регион, където беше направено допитване, но не до рибарите, дали искат такива вятърни паркове в морето. И все пак а, и те казаха, да, искаме. Не бива все пак а, да считаме, че навсякъде проблемът е един и същ. И мисля все пак, че трябва да проведем един, една по-интелигентна дискусия относно това как ще се съчетават двете дейности, не може веднага да вдигаме гарда срещу вятърните паркове. Благодаря. Сеньор Галагер. Господин Галагер има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя докладчика за нейния доклад, свързан с интегрираната морска политика. Разбира се, ние трябва да обединим нашите мисли, да обединим отделните политики, да се превъзмогнат географските различия, фрагментираността. И в крайна сметка е добре тази политика да бъде приложена в случая по-добре късно, отколкото никога. Тези 50 милиона, откъде ще дойдат те? Надяваме се, че ще може би ще бъдат използвани някакви спестявания. Не трябва да има а, двусмислени действия. Трябва да се посочат също както предимства, така и недостатъците на моретата и добиваната от тях енергия. Знаем, че са заложени определени цели до 2020 година. 80% е размера. Така че е важно е, да чула мнението и на заинтересованите страни, какве, какво смятат те за тази политика. Трябва ам, да се допитаме до заетите в рибното стопанство, защото а, техния поминък до голяма степен ще а, зависи от изпълнението на тази политика. Трябва да има едно съвместно решение, което да бъде взето и 50-те милиона евро, които да бъдат вписани. Това е също важно. Благодаря, госпожо председател. Един общ коментар. Много говорители оратори казаха, че тази стратегия включва много актуални цели, които са много полезни. 50 милиона евро, които се предвижат за изпълнението на целите – дали обаче те ще са необходими да се изпълни дори и една област от цели, които са заложени? Това е което исках да кажа. Средствата са недостатъчни, <clears throat> които са определени за изпълнението на стратегията винаги сме се притеснявали за финансирането на тази стратегия и казвахме, че ако си заложим нови цели, ще трябва да а, има и допълнителни средства за тяхното изпълнение. Какво беше предложено тук? Да има временен срок до 2013 година и тогава тези 50 милиона ще бъдат използвани в рамките на процеса на съфинансиране. Имам предвид, че и държавите членки трябва да дадат своя дан. Това е една интегрирана морска политика, но все пак ще е добре всяка отделна държава членка или всяка трета страна да работи за изпълнението на целите на интегрираната морска политика. В някои държави членки се въвеждат в момента много строги економии, да речем Португалия. За тях ще е много трудно. Те са в затруднено положение а, с приемането на тези мерки, свързани с економии, ще се а, намали държавното финансиране. Това ще доведе до а, обедняване на населението. Дори тази сутрин втори кръг от такива мерки за съкръщаване на разходите бяха предприети. Предвижда се растеж от е, спестявания в размер на 2-3% и те могат да се използват. В крайна сметка ние трябва да се облагодетелстваме от този единен вътрешен пазар и мерките свързани с него. Обаче как да гарантираме социална кохезия с е, такъв е, тип мерки за съкръщаване на разходи? Това е един много непоследователен подход. Искам да привлека вниманието ви а, към този факт. Непоследователен е начинът по който се разпределят средствата, особено когато разгледате различните ситуации в отделните държави членки. Благодаря, господин Кун. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая това, което каза господин Галегер. А, той много ясно каза, че интегрираната морска политика се използва само а, от най-големите, от най-засегнатите. И интегрираната морска политика ще бъде дискутирана днес и в Транспортната комисия. Аз ще отида там, за да видя, че ам, нашите интереси като Комисия по рибно стопанство ще бъдат взети предвид. За това да се помисли за рибните запаси, е, за морските ресурси и да бъдат ясно формулирани нашите цели. Когато се говори за ам, сигурността на морския транспорт, сигурността на корабите, то тогава приоритетите са заложени в транспортната комисия. Ние трябва да се погрижим за това, да има една програма, за планиране на морското пространство, то да се използва по най-ефективния начин. говорихме за офшорни инсталации, за електропроводи и така нататък. Говорихме за ресурси, които искаме да използваме, свързани с нашите рибни запаси. Въобще има много напрежение при обсъждането на тези въпроси. Относно земните богатства, всички познаваме проблема, който, с който се занимаваме през последните години и месеци. Нашата задача е да се а, създаде една стратегия. Ето защо искам да ви помоля и сега, че трябва да отида и в другата комисия, за да се запозная с ситуацията отблизо. Относно измененията. А, в а, тази си форма ние искаме а, да наложим нашите позиции. А пък приоритетите на транспортната комисия, вече ги споменах, са други. Сигурност на пристанищата, на корабите, на морския транспорт и така нататък. Това си е работа на транспортната комисия. Благодаря. Никой не може да встъпва в компетенциите на друг. Бих мисля, че бихме желали да се спрем по-скоро на въпроси, които засягат нашите компетенции по член 50. Много е трудно обаче да се знае е, кое точно влиза в компетенцията на транспорт и кое е в риболов. Така че именно за това, може би, и двете комисии трябва да работят върху всичко. Ние сме в една начална фаза. Все още няма такава интегрирана, напълно интегрирана морска политика. И в тази начална фаза всички сектори, които могат да участват, трябва да го направят. Не мисля, че има чак такава разлика между становищата на нашия докладчик и на докладчика в Комисията по транспорта. Така че, нека да направим няколко забележки в тази начална фаза. Първото, действие приключи. Но сега влизаме в една предварителна подго... подготвяща опция за по-нататъчната морска интегрирана политика. Относно финансирането, искам да попитам изпълнителната комисия. Похарчили ли сме средствата, които са отпуснати за тази подготвителна фаза? Защото Смятам, поне аз така мисля, имам усещането, че всички средства не са похарчени. Относно тези 15, 50 милиона а, бюджет, които са отпуснати, имам два въпроса. Относно маржовете. Мисля, че там нещата не са достатъчно ясни. Тази бюджетна линия е включена в глава Риболов и морски дейности, глава 11. И искам да знам дали тази линия може да бъде уточнена за бъдеще. Тази сума не трябва всъщност да идва от съкръщения на други риболовни средства. Относно комитологията. Имам известни колебания относно делегираните актове. Не считам, че те са най-адекватни и най-подходящ метод. Става ли въпроса за делегиране по член 198? 190, извинете, мисля, че такова делегиране е изключително. Вие във вашето предложение говорите за консултативна комисия. Защо не сте предвидели по-скоро делегиране на правомощия? Изпълнителната комисия има думата. You, Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да благодаря на комисията за подкрепата интереса към интегрираната морска политика. Така както казахте, това наистина е много добра политика, която обаче може да бъде развита само с пълно приемане и признаване на потенциалното бъдеще и ценности на тази политика. Нашата цел е да оптимизираме използването на всички дейности, които се провеждат в морето по един устойчив начин – и да отговорим на въпроси, които са повдигнати тук. Първият. Как ще осигурим, че всички общности, които се борят за това пространство в морето, ще бъдат взети предвид? Мисля, че именно за това нашата политика изгражда един механизъм, поне има едно предложение за механизъм за планинг, специфичен планинг за пространството. И целта е да предвидим как точно ще се разпредели е, това пространство и е, съответно то да стане по устойчив начин и да вземе предвид нуждите на всяка една общност. Без значение какви дейности се провеждат в е, морето или в океана, тези дейности да бъдат е, провеждани в една дългосрочна перспектива и е, от гледна точка на устойчивото развитие. Така че ние залагаме най-вече на продължителността и устойчивостта на тази политика. На въпроса на господин Фрага, колко средства са похарчени? Искам да кажа, че сме а, средствата, които сме вложили в проектите, са оползотворени. Мога да се похваля с това. И а, ще до, свършим всъщност възможно най-скоро тези средства, които са отпуснати по пилотните проекти. Имаме сума от около 20 милиона и 400 хиляди приблизително. Как точно са похарчени тези средства ще бъде докладвано то на парламента на Европейския парламент подробно и ще ви дадем подробна информация точно как а, функционират разбо... р... пилотните проекти. Относно втория ви въпрос, който също е много специфичен, защо има предложение за, един, за една съветническа комисия, а, ние считаме, че регламент всъщност се базира на две основни стълба. Първо целите – те ще ни водят за това как да оползотворим средствата. И второ, приложението, който, където са включени потенциалните действия, които бяха предложени в началото на 2010 т.е. повече от една, преди една година. И това бяха дейности по най-добрите практики и по най-добрите познания, които имахме тогава. Това са дейности, които ще залегнат в програмата, ако утре тази програма бъде одобрена. И, и съответно, евентуално ще има и други такива предложени до момента, в който завършим пилотните проекти. Мисля, че ще бъде добре да а, помислим какво точно имаме до сега и съответно непрекъснато да актуализираме информацията. Съответно ще имаме едно приложение на едно прилагане на правилото мутатис мутандис, което ще ни позволява да имаме повече гъвкавост и да се учим от това, което сме постигнали. Защо такъв, е, такава комисия, която ще съветва? Първо, защото тя не изисква кой знае какви допълнителни средства. Знаете, че процедурата по комитологията все още не е завършена. А в предишния текст имаше посочване, че ако сумите са големи, трябва да има една комисия, която да наблюдава, да следи. Но ако сумите не са, дос... не са особено големи, може би в такъв случай а, трябва да има просто една комисия, която да съветва. Така че това е просто прилагане на годишната работна програма. В а, смисъла, че ние а, няма да променим абсолютно всички. Ние ще е, абсолютно всичко, а ние просто ще прилагаме това, което е залегнало. Благодаря. Госпожа Патра има думата. Eh, Благодаря. Благодаря на всички колеги за коментарите. Благодаря им и за въпросите. Защото по този начин аз мога да си изясня някои от точките, които се разискват тук. Нека първо да кажа, много правилно беше повдигнат въпроса тук че политиката, за която говорим, е всъщност в начална фаза. Това не е завършена политика. Говорим за финансирането за тази политика и за тази начална фаза. От края на 2010 до 2013. Говорим за пилотни проекти. Именно там влизат тези 50 милиона. Някои колеги попитаха откъде идват средствата. Както вече беше казано, това е зададено много ясно в изменение 32. Така че позовавам ви да, призовавам ви да погледнете това изменение и ще видите, че а, тези средства идват от линия 2 на бюджета, така както беше казано. Според наличната информация, тези средства идват най-вече от линия 2, както вече казах и от маржините. Имаше въпрос за какво ще се използва това финансиране. То ще бъде използвано за определен брой действия, които са обявени накратко а, след изменение 5. Там ще видите споменаване на проекти и действия. И е, мисля, че начина по който е формулиран текста е достатъчно ясен, за да отговори на въпросите ви. Например, искаме доклада да бъде достатъчно специфичен, достатъчно конкретен, да става ясно по какви проекти ще се отпуска средствата, но не искаме пък да бъдем прекалено конкретни, за да е възможно за различни проекти да бъдат покрити от тези суми, от тази сума от 50 милиона. Относно средствата, това е а, имаше и друг въпрос, който беше повдигнат от колегите в залата, а именно нуждата да имаме един общ холистичен подход, а не фрагментиран подход. Говорим за интегрирана политика. Разбира се, че това е целта да имаме интегриран подход и да имаме един общ режим за моретата и океаните и за всички дейности, които се провеждат там. За това трябва да работим свързано, съвместно с други комисии. Добре е да има една такава организация на морското пространство, но всяка една дейност трябва да има обхват, трябва да бъде провеждана и следена взаимно и да има общо участие. Не по един вертикален подход отгоре надолу, а да свържим политиките. Разбира се, за съжаление, това не зависи само от държавите членки. Това зависи и от регионалните организации, и от други споразумения, които са вече приети за интегриране на действията. Но нека да се върна на основното. Смятам, че е възможно за всички дей... дейности да имат своето пространствено място. Без да бъдат а, взаимно противоречиви се. Мисля, че трябва да преработим нашия подход не само относно зоните, насоките за управление на, зон, на европейските води, мисля, че подобни споразумения трябва да бъдат включени и в международните организации. За да се случи наистина една такава морска интегрирана политика в световен мащаб. Когато говорим за общи политики, за свързани политики, Нормално е комисията и парламента да си сътрудничат. Затова ние поискахме нашата комисия тук да бъде е, част от целия проект. Именно за това ние сме асоциирана комисия. Ако имаме само една комисия, мисля, че ще се изкриви цялата идея за интегрирана политика. Интегрираната политика е сътрудничество между, например, Комисията по транспорта, Комисията по риболова. Така че трябва да работим съвместно, за да имаме интегриран менеджмент, интегрирано управление. И заедно с Транспортната комисия, мисля, че можем да постигнем консенсус. Вече имаше едно заседание с тях по този доклад. И постигнахме споразумение по много точки. Проведохме една дискусия с докладчика от Транспортната комисия и дейността, която извърши Транспортната комисия е в същата насока като нашата. И съм информирана, че ще бъде възможно да постигнем една обща позиция. По изменение 7. Беше направен един коментар тук, че има противоречие най-вече противоречат дефинициите. Мога да кажа, че е, тук дефинициите са, са различни, но те се допълват. Просто ние се е, съсредоточаваме върху различни неща. Но определено аз считам, че работата може да бъде извършена съвместно от двете комисии и че само така ще имаме по-добра координация и ще постигнем обща позиция. И има естествено препятствия. И имаше също така идея, че трябва да въвлечем в нашата дейност и други държави, не само държавите членки на Европейския съюз, така както мисля, че това е, е казано в изменение 11 и 23. Това е външното измерение на интегрираната морска политика. За нас е напълно ясно, че една такава интегрирана морска политика трябва да включва и други външни държави, не само държавите от Европейския съюз. Иначе тя ще бъде обречена на провал. Казах го и в първата си презентация. Партньорските споразумения с трети държави всъщност ще бъдат начина да въведем в отношенията ни с партньори тази политика и духът на интегрираната морска политика. Така че това са трите основни теми. Имаше също така и коментари относно думата, която ще използваме, позоваването на термина океания, не морета. Ако погледнете изменение 2, 7, 10, 21, там се говори за морета. Така че, мисля, че се, даже да не е казано навсякъде във всички изменения, подразбира се, че моретата са част от нашата интегрирана политика. И Сега оглеждам още веднъж доклада. Изменение 16, например, също се позовава на моретата. Няма да влизам в подробни детайли, но това са просто примери. Може би, ако използвате един пример, разбира се, вие не използвате друг пример – но това е неизбежно. И изменения 18, 19 и 20 като че ли ще заличат позоваването на връзките с трети страни. Може да не стане веднага ясно този текст, но така както казах и в началото, опитах се просто да преструктурирам доклада. И ако погледнете изменение 23, там се позовавам на тези аспекти и връзки с трети страни. Аз лично не съм примахнала позоваването на връзките с трети страни. Мисля, че отговорих на всички въпроси, които ми бяха зададени, с изключение, може би, на въпроса за делегираните актове. По същество, има два аспекта относно решението. Тъй като парламента е част от властта, от бюджетната власт, ние трябва и можем да изготвим това становище за организирането, структурирането и оползотворяването на бюджетните средства. И мисля, че трябва да сме сигурни дали правилно защитаваме тази позиция и дали съответно тези средства правилно са оползотворени. Не просто да позволим на комисията да изпълнява своята функция. И има също едно споделено мнение, че трябва да настояваме на стратегията, нейната роля и как тя се спазва. Това е, което исках да кажа. Има също така някои точки в приложението, засягащи източниците на финансиране. В моят проектодоклад това не е точно приложение, това е в регламента. Така че още веднъж искам да благодаря на всички за въпросите и ще кажа, че ще преразгледам отново всичко и ще се уверя дали всички аспекти, за които говорихме тук, са наистина засегнати и се надявам, че ще отговоря на всички ваши въпроси с новия текст. Благодаря. A ver, bueno, eh, Quiero decirles. И така. А, искам да кажа, че прилагаме процедурата по силата на член 50 и трябва да да се съобразяваме с графика на Комисията по транспорт. Предвид значимостта на темата се допитахме до политическите групи и срока за, за внасяне на измененията е утре тъй като това становище трябва да се гласува на 4 април в Страсбург по време на изваредно заседание, за да можем нашите бележки и нашето гласуване да се проведе преди това на Комисията по транспорта, което пък ще се проведе на 12 април. Раз, раз, Разбирам, че сроковете са много кратки и за мен нещата не са никак удобни, но просто това е положението. Не можем да си позволим нещо друго. Трябва да се съобразиме с, тези, с този график, защото в противен случай няма да можем да гласуваме на време и тогава просто всичките ни усилия за прилагане на член 50 ще бъдат на празни. Така че много ви моля, е, така нека, нека да, да видим кое е най- най-малкото зло. Най-малкото зло е просто утре да бъде крайния срок за внасяне на измененията. Защото просто ако не спазиме този график, е, цялата ни борба за приложението на член 50 просто ще бъде безплодна и ще отиде на вятъра. Благодаря, госпожо председател. Много е важно, че наистина Положихме много усилия за прилагането на член 50 и за да стигнем до интегрирана ем, морска политика. Аз също съм докладчик по силата на член 50. И каквото и да решиме, ако, ако тези неща на, не, не се включат в обсъжданията на Комисията по транспорт, Просто всичко ще бъде на празно. Не знам, може би, може би ще е по-добре, ако комисията по транспорта отложи своето гласуване и изчака нашите коментари, защото ние при всички случаи бихме могли да ги внесем отново в пленарна зала. Така че аз мисля, че трябва да се обърнем към комисията по транспорта и да поискаме от тях да отложат гласуването, за да можем ние да си свършим работата на време. Не, вижте, сега има един допълнителен проблем тук. Единствената наша въз... единствената възможност наистина е наистина да, да, да, да, да, да да, да, да вкараме допълнителни изменения в пленарна зала. Разбира се, ако нашите изменения не се приемат от комисията по, по транспорта, можем да ги внесем в пленарна и понякога знаете, че имаме проблеми с измененията внесени в други комисии. Така че е, имаме два шанса в такъв случай. Докато това, което вие предлагате, е в разрез с решението на политическите групи. Той. Сега, разбира се, това е едно решение, но на практика ние губим едната си възможност за внасене на изменения и остава само пленарна. Така че бих си позволила да настоя на първото предложение Сега, разбира се, ако всички смятате, че трябва да се противопоставиме на решението на политическите групи, добре, кажете го. Е, не знам, да, да кажете кой какво мисли по въпроса. Дали с вашето мнение се подкрепя. Ами, струва ми се, че Може би този въпрос трябва да го под... трябва да го подставим на секретарията. Ако, ако не внесем изменения до утре, може ли да внесем нови изменения в пленарна зала или не можеме? Ако, примерно, до утре не внесем е, измененията, има ли възможност за нови изменения в пленарна или не? Сега, винаги могат, да, винаги могат да се представят изменения в пленарна зала, но проблема е следния, че по силата на член 50, 50 можем да внесеме изменения в пленарна зала, но не по силата на процедурата от член 50. Сега, разбира се, винаги, винаги, винаги може да внесете изменения в пленарна зала. Това никой не ви отнема тази възможност. Ами, е, госпожо председател, бих искала само да кажа, че съм съгласна с вас е, и благодаря за усилията, които вие правите и полагате. Аз настоявам, всички, всички настоявахме да можем да използваме процедура по член 50 и така, че нека да се възможваме от възможностите си да имаме допълнителни възможности. Знаете, че в пленарна пленарна зала понякога нещата се... не, не са вече в наши ръце, така че нека да се възползваме от процедурата по член 50. Разбира се, ако има някакъв а, допълнителен проблем, ще видим вече в пленарна кои изменения са приети, кои трябва да внесем отново и така нататък. Това е това е моето предложение, защото много сте работили по въпроса и нека да, нека да, да всички шансове да бъдат на наша страна. Госпожа Патрао. Благодаря ви. Признавам, че, че колегите са малко задачени от е, факта, че, чак, че утре на обяд е крайния срок за внасене на изменение. Но знаете, че тази, това е, задълбочено сътрудничество е, създаде много... беше сложно, проблематично, но същевременно създаде един прецедент за бъдеще. Така че в, в бъдеще вече има, ще има на какво да се позоваваме. Нека се пак да отчетеме постигнатото до тук. Ако за ако отложиме нещ... нещата, просто ще, как, как да кажа, ще няма да можем да се възползваме от постигнатото до тук. Аз обсъдих нещата с, с транспортния комитет, многократно съм ги обсъждала. И съвместната на съвместната ни работа просто не трябва да бъде е, загубена, не трябва да бъде задгърбена заради едно пре, пре нареждане на графика на календара. Е, много хора искаха още в самото начало да промениме графика, но аз просто настоявах, защото е, исках да не, да не можем да, да станем обект на нападки. И знам, знам, че, знам, че много, много работа, много малък, много кратки срокове, но много ви моля ви, много ви моля, опитайте се да, е, да внесете измененията до утре на обяд и да се придържаме към първоначалния график. Защото, как, както казвам, това е един, една историч, един исторически пробив, една историческа придобивка и ще бъде добър прецедент за бъдеще. Благодаря ви. Бих искала. да спомена, че само, има само едно предложение за отлагане, а всички други са съгласни и се придържат към предварително уточнения, уточнените срокове. Всички тези проблеми, знаете, бяха обсъдени и ако, ако имаше ако не сте съгласни, може би трябваше да изразите мнението си в момента, в който бяха консултирани политическите групи. Мисля, че бяхме се договорили така, така че няма нищо е, така ново. Сега, минаваме към следващата точка към дневния ред. Става дума за протокол към споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Федеративните щати Микронезия. Какво, какво, какво, какво, какво, става, за какво става дума? Una señale, alors si se señale... Bueno, a ver, eh, este acuerdo de pesca... Така, това споразумение бе обсъдено на последното ни заседание. Боя се обаче, че че е, не сме направили крачка напред. Не, не, имате ли го доклада? Сега всички мои аргументи, всички мои бележки са включени, така че ако имате някакви въпроси, моля да ги задайте. Сега да, нека, нека да направим на едно резюме на случилото се до тук. Става дума за подновяване на протокол, протокол за рибарство, който до този момент не е могъл да бъде приложен. Поради абсурдна причина става дума за трансфер на средства по банков път и аз припомням, че ние бяхме платили нашата е, част, че е, притежателите на кораби бяха платили за разрешенията. Да, да, видях, че искате да вземете думата, ще ви, ще ви дам после. Така че с една дума. предишния протокол не влезе в сила, въпреки че бяхме платили първия транш от средствата, както и е, собствениците на кораби, но по някакъв начин и поради някаква причина това не беше отчетено. Както и при предишния протокол, първия транш е, от финансовата компенсация вече е платен от, Европ... от комисията, така че той ще бъде отчетен и ще бъде разпределен за следващите 5 години, т.е. няма да платиме втори път. Същото въжи и за разрешенията за собствениците на кораби. Значи, от една страна имаме е, протокола с Микронезия, от друга страна с Кирибати островите, Соломо, Соломоновите острови. Знаете, че Европейския съюз държи да има споразумение и да има присъствие в този региона. Знаете, че нашите кораби са изваредно малобройни в този регион. Е, четири е, кораба с а, е, мрежи с парагади и шест с а, мрежи и гъргър. Както казах, е, нашите кораби са много малобройни, но нашето присъствие на Европейския съюз, на Европейската комисия в рамките на Комисията за опазване и управление на далекомигриращите ридни запаси в други органи е важна. И защото целта е да подканиме и да потикнем тези страни да е, приемат е, и прилагат политики на устойчивост, тъй като в тези зони са все още е, в тези зони, в тези региони рибните запаси са все още добри, но е, и но нерегулирания и недекларирания улов е все се развива все повече и повече, така че нашата цел е да насърчиме тези страни да възприемат политика на устойчив риболов. Естествено, не, няма да ви лъжа, тези, е, тези държави предпочитат естествено да имат партньорство с Китая, не с нас. Даже някой от тях, микро, микро, микро, Микронезия до голяма степен, заяви, че не желая да подписа протокол с Европейския съюз, а предпочита да подпише споразумение с Китай. Тъй като китайските норми нямат нищо общо с нашите норми и стандарти, е, така че. Е, интереса на федера... на Федерация Микронезия е да, да си работи с Китай. Затова настоявам на факта, че много е важно да, бъдеме, да присъстваме в този регион, за да можем да преориентираме тяхната политика, за да се стигне наистина до един устойчив риполов. Знаете, че този протокол всъщност е, е, са минималните правила. Сумите не са големи, 750 хиляди евро годишно, но комис... комисията твърди, че проблемите, с които се бяхме сблъскали в миналото, вече са решени. Но бих помолял комисията да ни обясни докъде са стигнали нещата. Комисията каза, че парламента на Микронезия ще, се, е, ще заседава през януари, за да подкрепи този протокол. А, сега, дали Конгресът, дали парламента е, е одобрил е, протокола с е, Европейския съюз между Микронезия упрува в Европейския съюз. Господин Кадек, господин Кадек. Благодаря, госпожо председател. Е, оценката на протокола, подписан през 2007 и неговото преразглеждане е, експост е, до, доказа, че този протокол въобще не е бил прилаган и никакъв риболов не е извършен в рамките на правилата залегнали в този протокол, въпреки че финансовите средства са били изплатени. Благодаря на Кармен е, за извършената работа и смятам, че може да подкрепиме новия протокол. Въпреки това обаче и аз споделям нейната загриженост за недекларирания и нерегулиран улов в този регион, тъй като околните страни, страните от региона не желаят да спазват правилата, но ние трябва да наблегнеме на нашето присъствие, да увеличиме нашето присъствие в региона и макар запас, за, запасите в момента да са добри, достатъчни. Е, в бъдещо време е, този регион ще стане рисков. Е, знаете какви са проблемите в Тихоокеанския регион. Вие сте участвали в заседание. Знаете, че там не, правилата са нещо, не, което не се спазва. Е, проблемите с банковите трансфери ще бъдат е, решени и са решени. И е, също, така приветствам желанието на Европейския парламент да участва във всички спесени комисии. В случая благодаря ви. Госпожа Лавин. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик, вие съвсем ясно сте заявили вашето становище. Когато става въпрос за присъствието на Европейския съюз в района на Федеративните щати Микронезия, това показва, че ние сме отговорни. По принцип съм съгласна, но имам някои въпроси, свързани с това как е било изпълнявано споразумението до сега. На първо място, е, що се отнася до запазването на рибните запаси. Знаеме, че запасите от ивичести тунец не са подложени на свръх е, улов. Също така разбираме, че жълтоперият тунец се улавя само в размер на 30%. Съгласно а, научни а, изследвания, дебелият тон негови трябва да се намали с 34-50% и а, що се отнася до риба меч, данните не са надежни. Знаем също така, че има морски костенурки, много бозайници, които се ловят неконтролирано. Искам да попитам комисията дали Микронезия си сътрудничи с съседните държави, като Палао, Гуам, Папа, Нов, Папуа Нова Гвинея и така нататък. Дали те координират улова на тези видове, защото има много голямо разнообразие на рибни видове там и смятам, че Микронезия трябва да координира управлението съвместно с съседните държави. Дали Европейския съюз може да разчита на това, че уловът там е устойчив? Друг въпрос – Знаем ли какви са количествата улавяни от Китай, Корея и Япония в този регион? Това, тези количества дали довежда до свръхулов или не? На последно място. Знам, че лицензите никога не са били издадени, но все пак има протокол подписан между Микронезия и Европейския съюз. И съгласно оценката, аз ви препоръчвам да я прочетете. Когато се стигне до партньорския подход между Европейския съюз и Микронезия. Разбира се, е, както винаги се получава с партньорските споразумения, част от средствата трябва да се използват за насърчаване на устойчивия риболов в Микронезия и така нататък. И оценката ясно заявява, че през първите три години на споразумението нито една от тези клаузи не е била хармонизирана. Евро... Представителите на Европейския съюз на Микронезия никога не са се срещали и не е имало многогодишна програма, която да бъде съгласувана между двете страни. И така, Европейския съюз не се намира в състояние на диалог с Микронезия. Това беше обяснено отново и от други оценки с отдалечеността на тази страна от Европейския съюз. Разбира се, разбира се, по-лесно да се изпратят плавателни съдове до Микронезия, отколкото да изпратиме хора от Брюксел до Микронезия, които да установят този диалог. Това е абсолютно неприемливо ние намираме абсолютно същата обосновка и обяснение и в други текстове, отнасящи се до това специфично споразумение. Препоръката е следната. Трябва да имаме наши хора, които да присъстват там, на място. И когато има такива отдалечени места, ние трябва да имаме персонал, който физически да се намира на съответното място. Това показва, това също ще покаже, че Европейския съюз е, подхожда отговорно относно установяването на а, устойчив начин на експлуатиране на рибните ресурси. И така, в крайна сметка, това споразумение между Европейския съюз и Микронезия фактически не а, съществува, защото то не се спазва. също така не, не, а, няма диалог и за съседните острови. Това е един пропуснат шанс за Европейския съюз. А, това е една възможност, от която трябва да се възползваме и трябва да я вземем на сериозно. Оценката също подчертава как, до каква степен има доверие други партньори, дори от Африка в Европейския а, съюз защото ам, имаме споразумение с тези държави и те също не са изпълнили част от политиките заложени в споразумение, със съответното споразумение. Трябва по-сериозно се вземем с този въпрос и а, да поискаме от комисията да обясни отново как може да сме толкова нехайни по отношение на този а, подход, свързан а, с експлуатиране на, на морските ресурси а, в Тихия океан? Може ли още нещо да допълня? Що се отнася до класифицирането на а, тази оценка? Смятам, че това е истински скандал, че членовете на тези членове трябва да ходят и да седят в секретарията на Комисията по рибно стопанство, защото информацията е поверителна и класифицирана. Това е една много ценна информация. Тя ни помага да си вършим работата и като избрани представители на европейските граждани, които гласуваха за да дойдем ние тук и да си вършим работата и за да можем да я вършим правилно, ние трябва да имаме свободен достъп до тази изключително важна информация платено, е, данъкопаците са платили за изготвянето на тази оценка и ето защо е скандално, че е, документа не е достъпен, свободно достъпен. Следващия оратор. Благодаря. 2,5 е, милиона тона туна са оловени се улавят годишно в Средиземно а, море, в Тихия океан, извинете. А, също така а, се улавя а, риба и в а, рамките на изключителната економическа зона тези специфични зони са много важни. И ясно е, че има и мигриращи а, е, видове. Това е третото поред споразумение от а, е, този вид. Трябва да а, е, има економически обосновки заложени в това споразумение, свържени с устойчивия улов на а, рибни запаси. Ние споделяме подхода, избран от докладчика и за това, че Европейския парламент трябва да се включи по-активно в тази процедура. И така, смятаме, че това е едно добро предложение и Протокола и споразумението от 2006 година, съжаление, не можаха да бъдат използвани миналата година. Все пак има причини, които правят това споразумение все още действащо. Защото тези рибни продукти идват също и на, а, в европейските пазари. Стивенсън. Господин Стивенсън. A, a short... Съвсем накратко. Съгласен съм с това, което каза Изабела. Председателя подчерта в нейните уводни думи, че миналата година участвах в едно заседание с делегация на Микронезия и вие обяснихте и проблемите свързани с липсата на комуникация, за това, че няма официални представители на Европейския съюз в Микронезия. Също така, тази делегация дойде да ни се оплаче за недостатъчните нива на компенсация, които ние им плащаме за техните рибни, за, за техните права да упражняват улов. И за това, че въпреки, че те плащат за тези лицензии, те не, нямат право да улавят риба. Те бяха абсолютно очудени и възмутени. В крайна сметка в техните правителствени структури и, и, има липса на контрол и последователност. И те предпочитат в крайна сметка да работят с Китай, с Корея, защото стандартите им са по-низки съответно и абсолютно съм съгласен с колегата, че ние трябва да имаме наши представители там и да се опитаме да разширим партньорското споразумение. Вие говорите и за а, правилното наблюдение, упражняването на контрол. Това е много важно за запазване е, на а, рибните запаси. Благодаря, господин председателю. Искам да спомена някои неща. Не, не са много, защото колегите преди мен доста обстойно разгледаха проблема. Аз изхож, изхождам от един общ принцип. В Европейския съюз ние искаме да запазим нашите ценности и принципи, да се придържаме към тях. Споразумението а, е много важно, за да ни даде възможност да изнесем нашия опит, нашите знания за това как да се управляват по-добре рибните запаси. Обаче до сега Виждаме, че все пак се допуска свръх улов. Прави се опит за сключване споразумение и с съседните държави. Тук става въпроси за мигриращите видове. И е важно да се правят не само оценки, а и да се а, сключи а, едно съвместно общо споразумение. По този начин ще може по-добре да се упражнява а, контрол и наблюдение върху развитието на рибните запаси. Нещо, което беше повтаряно многократно в тази комисия тази комисия, че оценката на въздействието и на изпълнението на споразумението трябва да е много ясна. Също така искам да подчертая две неща. Едното споменато от Изабела. За това, че трябва да се обърнем към Европейската комисия. Е, също така е недопустимо, че нямаме достъп до класифицирана информация. И ако се процедира по този начин, ще, комуникацията помежду ни ще бъде затруднена. Трябва да намерим начин ем, парламента да изготвя мнение преди да се подписват такива споразумения. От е, 2010 съществува временно споразумение вече една година. Трябва ясно да се посочи нашата роля, защото ние не сме марионетки, имаме право на мнение. Благодаря. Сега дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви поздравя за доклада, който е представен днес. Мисля, че този доклад е много изчерпателен, много добра информация ни дава относно ситуация и си даваме сметка с присъствието на европейската флота в Тихоокеанските води. Вие го бяхте казали много ясно. Срещнали сме много трудности с прилагането на предишния протокол в този, в тази област. Но а, сме спазили все пак известни, поне от наша страна, гаранции спрямо сумите, които са преведени и относно сумите също така, които не са използвани и те да могат да бъдат премахнати от бъдещия протокол. Относно процедурата по ратификация от микронезийска страна, наистина имаше една проекторезолюция, която беше представена пред Микронезийския конгрес през ноември миналата година. Тази резолюция все още не е приета, но се надяваме, че това ще стане в следващите седмици. И от изминалото ни заседание до сега имаше промяна в Министерството по риболова и в Микронезия съответно имаше нов отговорник по а, тези споразумения, който беше назначен през, към средата на февруари. Надяваме се, че в следващите няколко дни или седмици Микронезийския конгрес ще вземе решение относно това споразумение. Самата вие, както и останалите участници в дискусията, казаха, че съществува голям риск от ННН риболов – и а, мисля, че само с а, един регионален подход този въпрос може да бъде разрешен. Именно за това това споразумение е много важно. То дава на Европейския съюз възможност да присъства в Тихоокеанския басейн, а, място, където по принцип ние трудно успяваме да следим събитията. Относно рибните запаси, нещо, което беше споменато тук, Вярно е, че е много трудно да си извлечем някакви ясни полуки от предишното споразумение с Микронезия, тъй като то не беше прието. Не беше спазвано. Но нека да видим какво става в съседните територии, например Соломоновите острови. Повечето от улова там засяга най-вече ивичестия тон. И за този тон вече има консенсус, че запасът не е свръхексплуатиран и не е заплашен. Може би има и други по-тревожни елементи, например други типове тон, например дебелия тон. И нека да напомня какво беше решено в рамките на регионалната организация за Тихоокеанския басейн, а именно в рамките на управлението на запасите за три години да се намали с 30% улова на дебел тон за следващите 3 години. Ние все още сме в периода на спазване на, този, на, на това споразумение. Напомням, че възможностите за риболов според споразумението бяха намалени спрямо предишното споразумение. Това, е, е това съответства на нашите е, нашето желание за запазване на рибните запаси. И искам да се върна на въпроса за браншовата подкрепа. Не е съвсем вярно, че нямаше смесена комисия. Имаше такава през 2010 е, месец май. Вярно е, че споразумението не беше прилагано така, както трябва да бъде прилагано, особено за тона. Мисля, че за бъдеще взехме достатъчно мерки, включени в самото споразумение, така че то да се прилага. Има една клауза за суспендиране на споразумението, т.е. ние можем да го прекратим или да го замразим в случай на не спазване от тяхна страна или лошо спазване на браншовите разпоредби. Има също така, ще има организиране на една смесена комисия може би през април или през май тази година. Парламент, разбира се, ще бъде държан в течение. Тази комисия под новия протокол, действаща по новия протокол, ще се занимае най-вече с секторната подкрепа, браншовата подкрепа и съответно трябва да има ново споразумение за една матрица, така да се каже, за контрол в Микронезия. Относно европейското присъствие в Тихоокеанския басейн, и важността на това присъствие беше подчертано, да. Бе, имаме едно ателе, представител на Европейския съюз там. А, този пост беше обявен, в момента тече процедурата за набиране на това, за назначаване на функция на това аташе по риболова. И по последната точка, относно оценката и ограничаващия характер на този доклад, Отбелязвам си тези забележки. Те вече бяха изразени веднъж по-рано в тази зала и мисля, че те ще бъдат представени на нашите власти в Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. Относно процедурните въпроси и проверката експост. имаме информация за Микронезия. След това нещата се промениха. Мисля, че мисля, дори в Европейската комисия никой нищо не разбира вече. Защото господин Шефчович каза, че не разбира какво му казвам и че докладите, които преди пристигаха нормално в парламента, сега са се превърнали в строго поверителни. Предложих на координаторите, че ако не получим отговор, да стартираме процедурата, предвидено по рамковото междуинституционално споразумение и да настояваме тези доклади експост, да ни бъдат представени. Мисля, че трябва да се противопоставим на случващото се. Преди получавахме тези доклади, дори и след влизането в сила на Лисабонския договор ги получавахме това са много интересни доклади за нашата работа. Не мисля, че те трябва да бъдат строго поверителни. Така че аз не виждам защо комисията ще им слага печата строго поверително. Така че предлагам тези доклади да не са строго поверителни, с изключение на някои редки случаи, и могат да бъдат счетени само за по-деликатни от политическа гледна точка. Поне сега няма отговор на този въпрос. И така, това ще дадем повече време. Член 50 за интегрираната морска политика. Нашата, нашата позиция е ясна. Нещо друго. Господин Арсенис тук ни говори за процедурите, които са предвидени с... Бяхме стартирали една процедура. Искахме комисията всеки месец почти да ни изпраща а, доклади или комуникета за напредъка на процедурите, за да може в Европейския парламент да се подготви за тези важни за нас теми. Имайки предвид факта, че имаме страшно много доклади, по които трябва да, да работим и бихме желали съответно да се организираме. Искахме да видим как ще протекат преговорите. Ако искаме да участваме в смесени комисии, ами ние трябва да можем да се подготвяме. Относно споразумението с Микронезия. не успяхме да направим оценка на подкрепата от браншовете, просто защото все още няма прилагане. Ние платихме, внесохме средствата по различните споразумения, но пък няма прилагане на тези споразумения от тяхна страна. И нещо друго. Микронезия, както и доста други тихоокеански страни участват в една комисия по риболова на една организация. която е комисия за опазването и управлението на далеко мигриращите рибни запаси. Повечето от тези държави, които участват в тази комисия, са със статут на развиващи се държави. В началото имаше едно противопоставяне срещу мрежите Гъргър след това имаше. Е, те се обявиха против различните мерки в пристанищата. Второ, пак същата тази комисия. Предполагам, че Европейската комисия знае, както и аз, е всъщност единствената регионална организация, където това приложение, този закон се спазва както трябва да се, това споразумение трябва да се спазва както за открито море, така и за по-бреговата зона. Но тук после стана едно разминаване, където се каза, че тези мерки трябва да се зачитат само за открито море а не за различните зони за економическо развитие. Но зоната, за която ние говорим тук, всъщност е зона за економическо развитие. Така че се оказва, че тези мерки не, за това не се изпазват. Именно за това Европейския съюз сключва договори с тях, за да опазим тази зона. И именно за това те пък не искат а, да спазат нашите договори, защото Китай и другите големи държави от региона им предлагат много по-изгодни договори. Имаше всякакви групирания на държави от Тихия океан. Но аз лично искам да подчертая следното. Трябва да защитим единодушно нашите принципи. Нашето присъствие там е по-скоро слабо. Като брой кораби. Но е важно по същността си. И ние бихме желали наистина да имаме подкрепата на всички институции в Европейския съюз, за да могат хората там на място да осъществяват контрола, да видят как се развиват нещата. Трябва да имаме присъствие на служители, които да контролират на място. Вярно е, че тази зона е на другия край на света – И това са повече от 600 острови само за Кирибати, примерно, с които имаме споразумение за риболов. И парламента на Кирибати заседава веднъж в годината, защото трябва да събере хора, които са пръснати по много острови. Но Вярно е, съществуват географски проблеми, за да съберат депутатите си. Но именно за това може би трябва да изпратим един аташе по риболова или да има някакъв контрол от наша страна. И дори да съм прекалено критична към Европейската комисия при други преговори, смятам, че тук Европейската комисия се справи блестящо. Аз присъствах като наблюдател И нашата позиция там е мълцинствена, така да се каже. Това, което се прави там е незаконен риболов. Това е. Не знам дали някой иска думата. не искам да съм последната изказвала се. Да. Благодаря. Аз съм напълно съгласна с доклада на председателката. От доста време дискутираме по тази тема в, комиси... в нашата комисия и съм за този протокол. Считаме, че присъствието на европейската флота, риболовна флота там, може да допринесе за въвеждането на един устойчив риболов. И за това просто искам да изразя съгласието на нашата група с вашия доклад. Благодаря, казва председателката. Искам да ви кажа, че крайният срок е 21 март. Чува се някакъв шум в залата, обаче не знам откъде точно идва, казва председателката. И така, 12 часа на 21 март, на 2 април ще се гласува в комисията и през май ще бъде разглеждан в пленарна зала. А сега пристъпваме към точка 8 от дневния ред. Споразумение за мерки на държавния пристанищен контрол за предотвратяване, възпиране и примахване на незаконен, деклариран и нерегулиран риболов. Сега, Знаете отлично, че в края на 2001 година ФАО разработи международен план за действие за, предотвър... за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Като в този план беше посочено състояние, беше посочено, беше посочено състоянието на запазите. През 2005 година ФАО взе примерна схема за мерки на държави, държавния пристанищен контрол. През 2007 година Комитета за рибалов на ОНЕ разработи международен правнообразъщ инструмент, който влезе в сила през 2009 година. Нашето предложение е да предложим на Европейския съюз сега да се включи към споразумението от 2009 година. За това обаче трябва да има достатъчно брой страни, които да са подписали споразумението. За сега мисля, че само Бирма и Шри-Ланка са се подписали. Смятам, че Европейския съюз ще приеме това споразумение, тъй като в правилника са нерегулирана, недекларирана и незаконна риболовна дейност са залегнали в това споразумение. Значи, повтарям още веднъж, само Бирма и Шри-Ланка са подписали това споразумение така че аз ви приканвам да, да подкрепите просто това предложение. Няма какво да го обсъждаме толкова. Мисля, че същевременно това е един а, важен елемент и всичко, което, а, а, за което говорим е в регламента на комисията. А, благодаря ви, госпожо председател. Аз неодавна на едно изслушване за климатичните промени а, а, се, се чухме едни изказвания, че а, рибол, риболова може, може, може да бъде крик, криминална дейност в някои случаи. Така че ние трябва по, ние по някакъв начин да по, по, по, по, по, ня, по някакъв начин да изясниме, че нерегулирания и недеклариран риболов наистина е криминално деяние, че става дума за 23 милиарда евро загуба, че преговите държави наистина са жертви на е, този вид е, криминална дейност. Е, че се че проблема е в това, че много страни не, не са се подписали под конвенцията. И докато те не са се подписали под конвенцията, не можем да предприемем никакви мерки по линията на СТО. Така че кораби, които са понякога с години са в разни е, те, територии, морски територии, които биват зареждани в открито море, които доли е, на, на, на практика въобще не влизат в пристанищата. Извършват тази е, криминална дейност. Е, така, а по силата на документите, разбира се, трябва да се отчита е, свалената на пристанищата риба. Така че става, става дума за една широкомащабна криминална дейност и докато ние по някакъв начин не се пребориме и не я възприем, просто нещата няма да върват напред. Вие аз наистина мислям, че по силата на регламента на НАНА от 2005 година ние имаме възможност, но имаме и имаме и задължение да забраниме вноса от страни, които не прилагат правилата. Е, включително и не се споразумяват и не се съобразяват с нормите за пристанищен контрол. Е, има, има кой да, да, да извършва контрола, но контрола не се извършва. Не знам защо. Аз не мога да разбера защо тези страни, които не спазват нормите, продължават да да, да, раз, да разполагат с разрешения за износ и за внос. Знаете, че има регламент 1005 и ние имаме възможност да забраним износа, вноса от тези страни. Не знам, господин Дегухли, кой, кой не си върши работата, но трябва, трябва тези, те, те, тези страни, тези страни от Тихоокеанския регион трябва да се съобразяват с правилата. Никой, никой, никой не, в крайна сметка не се проти, противопоставя на техните дейности, свързани с пристанищия контрол или самия улов и така нататък. И комисията не прави нищо сега. Е, е, нали, комисията говори, това са различни сестри и така нататък, нали, трябва, трябва такова, трябва да се направи нещо, но комисията не прави нищо. А, вероятно комисията ще каже, че не е съгласна с казаното от мене. Арсенис, ние ще подкрепиме това споразумение не само защото то е в наш интерес, но защото то е важно за всички държави в света. Всички трябва да приемат правилата. Сега, в един, след като ние ние, разбира се, не можем да накараме никого на сила да се под, подпише, но можем да ги насърчиме да вървиме в една и съща посока. В крайна сметка това е важно за всички. Както казахте, госпожо председател и докладчик, това е започна с ФАО през 2001 година, с дискусиите, 2007 година споразумението, влизането сила през 2009. Сега тук се казва и за, защо това е и, и, и престъпление спрямо околната среда, спрямо опазване на околната среда. Само 20% от а, рибата, която се продава, е всъщност плод на а, улов, а ние субсидираме на практика тази криминална дейност. let's say, conservative figures. So, what... За, така че защо, защо са толкова важни тези мерки? Те са ме верни, защото е, много е, много е трудно да се, да се води борба с е, незаконния, нерегламентиран и недеклариран улов е, в открито море от, от бреговите държави. бих искал аз значи предлагам да се направи един списък на пристанищата да се отчита а, количеството улова на кораба преди кораба да постъпи в а, пристанището и а, е, да се провежда контрол вече на място. Мисля, че това трябва да бъде, а, е, трябва да бъде в основата. Господин Кадек. Да, аз също подкрепям това, че трябва да подкрепиме това споразумение. Сега това си е споразумение, малко страни са го подпасали но още и аз повтарям, както казаното от колегите, че улова на нана си е, е престъпление. И че много държави участват в е, извършването на криминална дейност. Е, Китай, например, сега, нали, аз не, не искам да заклемявам само китайците, но в крайна сметка китайците са навсякъде. От друга страна, ние налагаме на нашите е, рибари, на, наши, на собствениците на нашите кораби много стрикни мерки. Така че. Вие споменахте господин Дегухт преди малко и СТО и господин Лами. Мисля, че и един и други им е абсолютно все едно. Единственото нещо, което ги интересува е свободната търговия, свободната търговия и още веднъж свободната търговия. Никакви правила. Но мисля, че ние тук отляво, от, отляво до дясно сме на практика либерали, т.е. хора, които се бориме за свободата. Но ултралиберализма значи закона на джунглата. И такива, такива хора като, като, като тях на практика не дават възможност да решим проблемите, свързани с улова на на на. Така че Естествено, че, че трябва да се бориме с всички проявления на недекларирания, нерегламентиран а, улов, защото това е в крайна, крайна сметка слабото звено в отрасъла. От една страна задължаваме е, нашите съграждани и работещите в отрасъла да спазват социални норми, хигиенни норми, всякакви норми, а от друга, от, от другата, от друга страна няма никаква, е, никаква защита и спазването на никакви правила и отгоре на всичко потъпване на човешките права, да не говорим за ресурсите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашия доклад. Разбира се, ние изцяло подкрепяме изпълнението на тези мерки и хармонизирането им в общото законодателство. Аз по-късно ще говоря по друга тема за ФАО Вижда се, че много държави по света почти не проявяват никакъв интерес или ангажимент. Но все пак мерките за контрол на пристанищата са приети. И Европейския съюз трябва да играе една по-активна роля на всяко едно ниво, като се опитва да убеди останалите държави да подпишат споразумението, е, така че е, тези партньорски споразумения да бъдат изведени на преден план. Е, трябва да се ам, справим с свръх улова на глобално ниво. Трябва да има общ подход. Понякога улов се упражнява и от криминални престъпни групировки. Трябва да има международни методи и инструменти, които да да се справят с този проблем. Е, и този проблем не трябва да бъде третиран от ФАО, а по-скоро под шапката на борбата с престъпността и наркотиците. Може би това по-скоро е административно нарушение, отколкото престъпно деяние, но а, виждаме, че ам, има случаи на трафик на хора, а, също има случаи на укриване на данъци. фалшиви декларации и така нататък. Редица разпоредби от наказателното законодателство биват нарушавани. И това всичко е свързано с улова на а, риба. Смятам, че Европейския съюз има интерес да участва в едни съвместни действия на едно с Съединените щати и други държави. Señor Sánchez И simplemente para, para decir que comparto la... Да, аз искам да кажа следното. Аз споделям а, мнението, което беше изказано тук. Имаме нужда от международни стандарти. Това ще е много а, полезно. Трябва да представяме позицията на Европейския съюз. Важно е да имаме международни стандарти, към които да се придържаме и по този начин ще засилим легитимността, а, също и а, въздействието на партньорските споразумения с трети държави. Благодаря. Колегата Гриде. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да поздравя докладчика за отличния и доклад, свързан с мерките на държавния пристанищен контрол. Беше казано, че комисията е подписала от името на Европейския съюз една едно споразумение. Има нужда от ратифицираща процедура. Само Шри-Ланка и Бирма са подписали споразумението, но липсват още 23 подписа, така че да може споразумението да влезе в сила. Става въпроса с усилията на Европейския съюз да се справи с незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов Комисията, разбира се, трябва да се подготви добре. Трябваше да се подготви по-добре при изготвяне на този регламент, но това не, е, не беше така. Регламентът регламента трябва наистина да е насочен към ННН улова и регламентът трябва да се изпълнява във всичките му а, части. Трябва да се прилагат и а, всички а, мерки, свързани с а, търговията. Трябва да има санкции срещу незаконен внос в Европейския съюз. Трябва да се наказва нерегламентирания улов. улов а, Става въпрос не само за а, кораби, които не пътуват под европейски флаг, а и кораби, които могат да са в противовес с интересите на Европейския съюз. Ратифицирането на това споразумение е много важно, защото това споразумение ще ни помогне да се, да, се ускорят нашите усилия за справяне с НН Олова. Е, е, е, работихме съвместно с комисията и с всички заинтересовани страни, така че споразумението да бъде изготвено в сегашния му вид. Няма много каквото мога да допълня. През, в последните доклада доклади на ФАО темата беше засегната и също тази тема беше изведена на преден план. Обаче има много партньори на глобално ниво, които не са готови да приемат регулиране тези разпоредби. Дори в Америка няма желание тези разпоредби да бъдат приети. те искат да разширят своите зони в обсек от 200 морски мили. Тук стана въпрос и за страните от Тихия океан и много от тях представляват своите национални интереси. нещата не са толкова прости. Страните защитават своя суверенитет и нещата се осложняват. Обаче аз ще настоявам тези теми да бъдат а, взети по-насериозно. И комисията трябва да го направи. Комисията казва как точно да се изразя, че а, прави оценки в някои държави. Ще видим какви ще са резултатите. Може би трябва да се окаже натиск върху тези държави, така че те да изпълняват разпоредбите. Единствените мерки като санкции са тези свързани с забраната на внос от тези държави. 21 март е края на срока е, за внасяне измененията, 12 май в е, комисия след това е, гласуване в пленарна зала. Преминаваме в, към точка 10. Става въпрос за нов протокол за определяне за риболов финансово участие на господин Кадек е този доклад. Благодаря, госпожо председател. Става въпрос за едно бързо представяне на споразумението между Европейския съюз и Сейшелите. Нашето споразумение там е с протокол от 18 януари 2005 до 17 януари 2011. Така че сега трябва да се подновява това споразумение с няколко изменения, внесени от комисията. Относно мандата, който е даден а, от а, съвета, комисията преговаря с Сейшелите, за да поднови това споразумение. И след преговорите беше изготвен нов протокол на 3 юни 2010 година за 3 години. Сейшелите са архипелаг от 115 е, острова с економическа зона от е, над 1 милион е, квадратни метра. Два са основните стълба на това, на, от пребиваване на Сейшелите – туризъм и риболов. Разбира се, риболова отива предимно за консервната промишленост. Там са заети около 17% от населението и над 50% отиват за износ. Ам, имаме 100 и, ам, ам, има 400 кораба а, в Сешелите, Това е тяхната а, флота. Имаме, ние тук, там имаме също така ам, кораби гър, с мрежи Гъргър и а, с, ам, азиатски кораби, които ловят този, това споразумение е най-голямото като обем на улова, така че е много, важен, много важно за нашия пазар. Предвижда се споразумение за 16,8 милиарда евро за те 3 милиона евро, извинете, за трите години и годишна сума от 3,30 милиона евро, годишното наш около 552 хиляди тона, 2,2 а, милиона евро, отговарящи за а, морската политика на Европейския съюз за Сейшелите. Възможностите за риболов а, там а, е с 48 а, мрежи гър, кораба с мрежи Гъргър и, и от, 20, от 60 кораба обща и се лови предимно тон албакор уловът спадна през предишните години с 300 тона, но напоследък се увеличи много, най-вече защото има много а, пиратски риболов. Много, а, много такъв нелегален риболов, защото а, законните кораби напуснаха зоната, тъй като тя е опасна от пиратска гледна точка. Тонна е най- важният е най-важният улов. Другите а, са съмнително слабо ловени. Имаме а, един орган, който управлява този регион, а именно Комисията по улов за Индийски океан. И се казва, че а, тон, албакор, риба меч, а, например, са най-важните, но пък, поне според тази комисия, но според други пък се казва, че а, има недостатъчна експлоатация. Но а, младите екземпляри, тон, които се ловят, сравнително намалява. Поне такава беше статистиката за 2003 година и 2005, но все още недостатъчно намалява. Има също така много голям незаконен риболов в региона – и за да се справим с тази ситуация, Комисията по Индийския океан разреши риболов само за кораби, които са се записали в специалния регистр. Бяха замразени риболовните усилия за 2003 година, за да няма никакъв риболов, да се изключи този пиратски риболов. Има също така едно споразумение, което засяга мигриращите риби, които влизат в различни области и се, а, беше решено да се създаде а, над, да се създадат над 230 работни места в, на място и да, в Европа има над около 2000 души, които работят в а, този сектор, свързан с внос и преработка на риба от Сейшелите. Идеята е също така да се регулира още повече а, е, този риболов. А комисията по контрол на риболова в Индийският а, е, океан е един от най-отговорните органи за региона. Има идея да има също така наблюдатели, които да бъдат а, е, на самите кораби, за да се следи проблема с риболова. Всеки кораб с мрежа Гъргър трябва да качи на борда си двама сейшелски а, моряци, които всъщност представляват правителството и които ще следят за улова. Разбира се, ще трябва да се, а, е, да се найме екипаж, който и не е от Сейшелите. Смесената комисия иска да има една смесена комисия и една смесена, смесена програма за и многогодишно споразумение, за да има легален риболов. Предвижда се също така клауза за суспендиране на протокола в случай, че една от двете страни установи нарушаване на човешките права. Това суспендиране може да влезе в сила, ако не се спазват принципите на, на МОД за а, работата. Проблемът с пиратството в Индийския океан също е много голям и съответно вреди на риболова. Намаляват се законните кораби там. Пиратството също е, оказва много голямо влияние върху количеството на улова и върху дейностите на корабите. Сейшелите, поне сега единственото правителство, което е, е съгласно да съди пиратите и да води активна е, борба с тях по е, Европейската програма Таланта. Както вече казах, е, по-голямата част от количеството тон, което се лови там, става с мрежи гъргър, а другата с е, парагати. Много често обаче това води до улавяне на млади индивиди. Този проблем ни е познат. И а, знаете, че Европейския съюз има много стрикно законодателство за пазване на младите индивиди. Това е залегнало в споразуменията с Европейския съюз, с Сешелите и с други трети страни. Напомням го и на посланничката на Сешелите в Брюксел. 75% от улова през, от между 2000 и 2008 година е осъществено от Тайван, Япония, Корея и Китай. А Европейския съюз с само 4%. Виждате разликите. Така че е важно да се следи присъствието на европейските кораби там. Ам, съответно, експло... операторите на кораби не разбират защо трябва да се увеличат таксите им за за, за функциониране, имаше едно такова увеличаване на таксите. Това съответно не е добре и не удовлетворява европейските оператори на място. Но това съответно не пречи на подновяване на договорите и няма да попречи също така на рентабилността на действията на тези оператори. Така че не се тревожете, те могат да си позволят да платят. Като цяло се счита, че споразумението е ефективно, позволява наличието на европейска флота в региона и се позволява да се запази работни, да запазят работни места в Сейшелите. Този протокол ще позволи да се развие една един отговорен риболов. Мрежите Гъргър не заплашват съответните запаси, рибни запаси и а, на европейския пазар има една стабилност на консервите от рибатон и съответно ще, този нов протокол ще съответства на всичките браншови споразумения между двете страни и ще ни позволи и ще позволи развитие на устойчив риболов и отговорно експлуатиране на рибните ресурси в Сейшелите. Така че считам, че този доклад ще бъде прият както подобава и ще допринесе много за развитието как, на риболова както в Сейшелите, така и също така за Европейския съюз. Благодаря и очаквам вашите коментари. Ами, тук сте все по-малобройни, но които сте останали тук сте най-добрите явно. И сега благодаря ви за вашия принос. Y además, como puede ver, salvo el señor Grobarchik, los demás somos todos mujeres. Estamos aquí pendientes de lo que ustedes. Благодаря. Ами, като се изключи господин Гровачек, само жени са останали. <laughs> Интересна тенденция. Благодаря. Искам да благодаря на господин Кадек за обясненията му. Мисля, че е много важно тази комисия да участва повече в смесената комисия и в други споразумения. Имаме нужда от повече прозрачност. Най-добрата процедура всъщност не е да се а, прехвърляме, да, прехвърлят, да се прехвърлят само документи, без да ги разглеждаме детайлно. Трябва да познаваме много добре многогодиш, многогодишните програми, които са изготвени вече и да имаме съответно по-конкретна информация. Няма да цитирам отново цифрите, които господин Кадек цитирам, но като цяло става въпрос за много важно споразумение за е, тон за рибната флота на Европейския съюз, която лови тон, защото 60 кораба а, ловят тон, някои от които с парагади, други с гърга. и съответно можем да имаме 6000 тона а, експлуатируеми ресурси, 16 000, извинете, докато останало. Това представлява една четвърт от целия улов в региона. Всичко останало три четвърти всъщност е уловено от останалите рибни флоти. Заради пиратството и незаконния риболов, рибните ресурси изпаднаха много. Ние се борим срещу пиратството благодарение на мисията Аталанта. Разбира се, това все пак е нещо положително, но след кризата, следствие на кризата, имаше един кораб, който беше взет заложник от а, пиратите. И ние разисквахме тук а, в а, парламента най-уязвимите кораби да бъдат под специалната закрила на мисията Аталанта. И ако нашите кораби могат да функционират, да оперират в региона, това е защото там имаме примерно присъствие на френски военни части на борда. Или пък имаме е, частна защита от осигурена на испанска компания. Така че нашия риболов е много силно засегнат от пиратството и така ще бъде и за в бъдеще. И смятам, че е добре, че има европейски кораби там. По този начин ние гарантираме един отговорен, устойчив риболов и има наблюдатели на всички кораби, както от страна на Сейшелите, така и другаде. Това сътрудничество работи добре. Нашите действия дават резултат както в полза на Европа, така и в полза на Сейшелите. Така че е, ние ще гласуваме за. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Лавин. Благодаря много. Бих искала да повдигна два проблема. Първо, отрасловата политика и подкрепата за сек... отрасловата политика в това споразумение. Бих предполагам, че е имало заседание на съвместния комитет Европейски съюз изшели, и бих искал да знам малко повече по какъв начин се използва, за какво се използват средата, средствата, какъв, какви са проектите, специфичните проекти, одобрени от комисията. И второ, а, съоръженията за риболов, които на практика привличат много от видовете, които не би трябвало да бъдат ловени и на практика се получава лов на млади екземпляри. как комисията и Сейшелите са решили този проблем? как смятат въобще да се реши този проблем за бъдеще? за да се избегне нежелания улов, е, особено на млади екземпляри. Господин Гробачек. А, благодаря ви. Бих искал първо да кажа, че в а, няма, няма равноправие между мъжете и жените в нашата комисия. Сега, е, не, сега питаш, не знам към кого да задам въпроса, дали на Алан, дали на комисията. Какъв процент от средствата, от приходите на Сейшелите идват от е, нас? Благодаря, госпожо председател. Това споразумение поставя акцента върху положителните неща. Това, това е просто един, един, едно примерно споразумение. Както каза господин Кадек, е, резулт, резултатите ще бъдат много положителни, както и е, от гледна точка на средствата, както и, и от така и от гледна точка на за работните места в Шешелите, включително и в Европейския съюз. Сега тук са споменати някои проблеми, проистичащи от пиратските дейности в този регион. Трябва да се увеличи, да се увеличат нормите за сигурност и безопасност в региона и още нещо. И не и още, и още нещо. Ние чрез нашето присъствие би трябвало а, по някакъв начин да а, затрудняваме присъствието на други страни, които не прилагат а, съответните норми и които на практика а, които практикуват Криминал на риболов. Така че ние сме абсолютно съгласни и подкрепяме казаното от господин Кадек и също така по силата на това споразумение можем да бдиме за зачитането на човешките права и е, увеличаване на работните места на място. Господин, комисията. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да поздравя господин Кадек за работата по споразумението с Сейшелските острови. Той така на, на, наистина наблегна на всички аспекти. Това наистина е ед, едно примерно споразумение. Винаги сме имали много добри отношения с Сейшелските острови. И това поредно споразумение е наистина едно много балансирано споразумение. Това споразумение ще има економически последици за Европейския съюз, включи включително и създаването на хиляди работни места, проистичащи от прилагането на споразумението и в Сейшелските острови, и в Европейския съюз. Е, научните данни, с които разполагаме също е, така създават една благоприятна картина, било то от гледна точка на улова или на преработката и консервирането на рибата между след вашето заседание имаше заседание на съвместната комисия на остров Маврици през февруари. Там разглеждахме проблемите свързани с е, отрасловия, от, отрасловата помощ 2 милиона годишно. По какъв начин тези средства ще се разходват в е, Сейшелските острови. Разбира се, е една част от предишното споразумение бе прехвърлено към 2011-13 е, и за по силата на този трансфер през 2011 година бюджетът е 10 милиона, приоритетите са 3, подобряване управлението на промишления и занайчийския риболов, включително и контрол и мониторинг на на цялостния риболов в рамките на 3 години. Второ, инфраструктури, съоръжения, предвиждаме осъществяването на важни проекти, е, включително модернизирането на занайчийското пристанище и разширяване на промишленото пристанище. Тук за това са необходими големи средства и също така средства за така наречения capacity building. Това са а, приоритетите, по които се споразумя съвместния а, комитет. Раз, разбира се, нещата не са фиксирани веднъж за винаги. Споразумението може и да се преразгледа за бъдещи. В него са включени е, така наречените модерни клаузи, т.е. клаузите, които предвиждат суспендиране на е, изплащането на средства при неспазване на някои от изискванията. Е, по Посочихте и важни за този регион проблеми, за Тихоокеанския е, регион проблеми, пиратските, пиратските дейности и незаконния улов. Сейшелите е, дават своя принос за борбата с тези проблеми. Ние включително подкрепяме един регионален план за наблюдение в региона. В този план участват 6 страни от региона. Този план е от огромно значение за е, региона и дава доста добри резултати е, в борбата срещу незаконния улов и, както казах, Шейшелите участват активно в плана за наблюдение и мониторинг. Що се отнася до въпроса на госпожа Люин относно някои технологии на риболов, които не винаги имат положителни резултати. Този проблем в момента се обсъжда в Коломбо в рамките на регионалната организация, защото това е един важен проблем, който трябва да бъде обсъждан, но регионалният подход е единствения, който би могъл да даде някакви резултати. Смятам, че отговорих на практика на зададените въпроси, освен, може би, процента доходи е, по силата на споразумението. Е, просто не, не разполагам с цифрите в момента. Ще проверя и ще ви е, предоставя информацията по-късно. Благодаря ви. Господин Кадек. Благодаря на всички, благодаря скъпи колеги, благодаря и на комисията. Разбира се, не съществува идеално споразумение, но поне това споразумение може да бъде наречено примерно споразумение. Добре било, добре би било всички споразумения да бъдат подобни на това ниво. Разбира се, това се дължи до голяма степен и на активното участие на Сейшелските острови и на участието на страната в дейностите за борба с пиратството, с незаконния улов, Сейшелските острови участват наистина активно в, в всичко това. Но, разбира се, трябва да продължим да бъдем бдителни и проблемите свързани с а, незаконния, недеклариран и е, улов продължава да да бъде проблем, ако имате някакви нещо, ако искате нещо да добавите, ако имате някакви забележки, много ви моля да ни ги предоставите. Благодаря, господин Кадек. Приключ... Изчерпахме дневния ред за тази сутрин на 12 април господин Кадек ще представи цялостния доклад. Ще гласуваме в комисията тук през месец май и в пленарна зала през юни. Ако нямате въпроси, е, закривам заседанието до 15 часа. В 15 часа ще разгледаме с представител на комисията споразуменията с трети страни при закрити врати до 15.